Good morning, bonjour à tous. Добро утро, колеги. Нека да започнем нашето сутрешно заседание, нашето изслушване. Режимите за забрана на ядреното оръжие и съответните въздействия. Първо, първият е, доклад е на госпожа Ангела Кан – и след това ще проверим нашата работа, като обсъждаме различните режими за неразпространение на ядрени, ядреното оръжие. Разбира се, че споразумението за предпазните мерки е единственият правно обвързващ инструмент, който задължава страните по договора да спазват правилата, което разбира се води до сигурността в света. Това е един поетапен процес, който е подкрепен до голяма степен от всички държави и е подписан през 1970 година. Договорът за пълна забрана на ядрените опити забранява а, извършването на а, ядрени експлозии. Това е много важен етап от цялостния процес. Разбира се, че този договор а, е прият, за съжаление все още не е влязал в сила. 180, 184 страни са го подписали, 168 са го ратифицирали, от които три страни а, притежават такива оръжия, сред които са Франция, Русия и Обеденото кралство. Индия, Пакистан, Китай, Египт, Египет, Израел и а, Съединените щати ще го рефицират в най-скоро време. Страните, които все още не са ратифицирали а, този а, договор, ще а, го подпишат. Европейският съюз положи много усилия, за да се стигне до а, финализиране, и то бързо финализиране на този договор. И а, тук става въпрос за два важни елемента. А, а именно обогатяването на уран и плутон. И забраната, разбира се, на а, това. А, пет а, държави членки разполагат с а, а, подобни, а, подобно производство. Заключението по този е, че този инструмент е изключително важен за пълната забрана а, на използване на ядрени опити. В а, този международен контекст, е, който води до е, несигурност, шантаж дори на политическо ниво, и това е много сериозна заплаха за нарушаване на баланса в различни региони. И разбира се, всички трябва да се ангажират с конкретни предложения, за да се а, е, запази тази дейност за неизползване на ядреното оръжие разбира се, трябва да се вземе преди цялостното това развитие, за да се запази стратегическата стабилност в света. Различните режими се, за въоръжаване и за забрана на разпространението вече са приключени и става, вече говорим за нова фаза, а именно така наречения договор New Start. Европейския съюз играе посредническа роля и нашият парламент при резолюция, която беше подкрепена с а, а, много голямо мнозинство от всички политически групи, за да се а, именно спаси този а, междинен а, договор – и Европейският парламент, разбира се, излезе със собствено предложение и следи а, пред преговорите по а, разширяването на договора New Start, както и а, двустранния договор между Штатите и Русия, който ограничава а, броя на разполагането на ядрени глави. Надяваме се, че а, с тази конференция, ние, а, с, с нашата работа, ние ще допренесем за разбирателството на страните а, за бъдещата конференция за промяна на договора. Ние, разбира се, сме притеснени от развитието в момента и ситуацията с, в Техеран. Следим, разбира се, последни, действ, актуалните, е, актуалното развитие и в Северна Корея. Именно с, с оглед на всичко казано до момента организираме това изслушване. Първият наш гост е Ангела а, Кане, а, която работи към а, Центъра в, научни, за научни изследвания в Виена. Вие ще се изкажете също така и на следващата конференция за прегледа на договора за неразпространение на ядрено оръжие за 2020 година. Вие ще имате е, възможност да се изкажете в, в рамките на 15-17 минути. Е, благодаря, госпожо председател, за това, че ми ни поканихте тук. Аз ще се изкажа обаче на английски. Просто ще ви опиша а, общите обстоятелства, т.е. Да, да разберете каква е ситуацията, в която се намираме. Вие правилно казахте, госпожо председател, че всъщност става въпрос тук за колапс на а, важните ядрени споразумения, знаем политическите а, а, събития в, в Крим и в Донбас. Русия вече е, не участва в е, групата държави, които се борят срещу забрана на ядреното оръжие. Е, опасността се увеличава и други нови технологии също представляват заплаха, като кибертехнологии и така нататък. Освен това, Що се отнася до мултилатералните системи, ние виждаме, че те вече не работят. Кои са, какви са фактите? Може би вече сте запознати. Но глобалната група за разоръжаване обхваща 75%. 1,3 трилиарда долара са разходват от 2017 година насам 2,6%. Не звучи много, но всъщност като се вземе основата, това е много. Това са пет големите страни, които разходват толкова много пари са Штатите, Китай, Саудитска Арабия, Индия и Франция. Между прочим, Штатите излязоха с информация, ще, ще започнат ново, нова програма, която са увеличили с инвестициите си за национална сигурност над 19 милиарда долара, което означава 50% увеличение от 2017 година. И това е още първата година а, в плана на президента Тръмп. Идеята е да се модернизира ядрената система за доставки което означава, че всъщност международното споразумение явно вече няма да се спазва нито от Штатите, нито от Руската федерация. Като погледнем Световния економически форум от миналата година, миналия месец и рисковите, различните рискове, виждаме, че всъщност фокусът е, е върху економиката и съответно, разбира се, този отрасъл. Това е много сериозен сигнал. И виждаме, че всеки президент в Штатите от Кенеди насам са подписвали договори а, с а, Русия или Светския съюз на времето. Европа, разбира се, подкрепя много подобни споразумения. Като целта е, разбира се, да не се стига до военни конфликти. Разбира се, че международните организации наблюдават производството на оръжие, Ядреното оръжие представлява една трета от цялото това производство. Ядрените глави, които се произвеждат към момента, са много по-мощни от тези, които са използвани над Хирошима и Наказаки. През 2018 година щатите променят дефина... деф... определението, което наричат екстремни обстоятелства, т.е. за при такива обстоятелства те могат да използват а, а, ядрено оръжие. Спрямо групи, цитирам, спрямо групи, които всъщност а, а, подпомагат терористични организации. И също така, американските, американското ядрено оръжие а, може да бъде използвано също така спрямо население и инфраструктура. Виждате всъщност, че това е много сериозен проблем, промяната на дефиницията за използване, обстоятелствата за използване на ядрено оръжие. Тук става въпрос също така и за производството на нови по-мощни ракети. Не знаем точно, не знаем точно а, какъв е а, какви са техните технически характеристики. Аз много бързам, извинявайте, защото ми е, времето е ограничено. Сега, както споменах, но, как, както спомена председателката, новия договор се нарича New Start. Надяваме, той ще бъде изключен меж... Той ще изтече през февруари 2021 година. Той е, е договор между Штатите и Русия ще, той ще трябва да бъде подписан от новия преизбран президент. В 2019 година Русия заяви, че ще удължи предпоставките за подписването на договора в рамките на 5 години. Беше обявено преди няколко дни, че американската администрация би желае да номинира високопоставен преговарящ за преговорите с Москва и Китай. Къде се намира Европа? Знаете, че договора ИНФ елиминира определени класове оръжия. Отмяната на JCPOA, съвместният план за действие, предвижда механизъм за който е задължителен механизъм и който може да обвърже Иран с договора. Какво представлява тези разпоредби? Миналия месец Крис Форд от американската администрация, между впрочен, изнесе много важна реч която има своето отражение също така и за договора за неразпространение на ядрово оръжие. Той използваше доста отрицателни формулировки. Ние желаем обаче да се запази този договор, защото към момента това е единствен инструмент, който е обвързващ и който помага за неразпространението и премахването на ядрено оръжие. Ние не споделяме ядрените цели на щатите и си, това осложнява ситуацията. Какво би могъл да направи Европейския съюз? Има доста положителни инициативи. Например, групата за разработване на ракети. Тя започна проект в рамките на 3 години. Проект, който разглежда различните видове ракети. Този проект се ръководи от Германия. Това е много положителна инициатива. И смятам, че можем да постигнем напредък по отношение на верификацията на ядрено оръжие. И това би било полезно не само за Европа, но за всички страни по договора за неразпространение и по този начин да разширим нашите цели, да ги постигнем, да създадем всъщност положителен климат за премахване на ядреното оръжие. Е, това са различни стъпки, да създадем подходящите условия за това. До момента нищо конкретно обаче не беше предложено за конкретни стъпки. Обедена съм, че би било полезно да се започне диалог с Русия. Помните, че те бяха против а, ИНФ. И какво обаче означава това за Европа? Какви ще бъдат последствията? Как ще засегне това Европа? Би било добре, разбира се, щатите да се допитват до своите съюзници. Това би било идеалната ситуация. И по-специално с европейските си съюзници. Друга възможност това е а, нашата работа с, а, с НАТО и сътрудничеството, между впрочем, между НАТО и а, а, Европейския съюз, защото в, а, има ста, а, стационирани ядрени глави в Европейския съюз, между впрочем и тук в Белгия. Така че Северно-Атлантическия алианс може да изиграе много важна роля и тяхната позиция е доста убедителна. И ще, през 2024 година приключва програмата за ядреното оръжие на НАТО. Ще видим как ще, какви ще бъдат тенденциите след това. Всички гледат на ядреното оръжие като оръжието, наистина, универсалното оръжие. Съществуват обаче други технологии, които наистина могат да представляват качествен скок в разоръжаването. Бяха положени усилия в края на миналата година от Белгия и Германия, които и в двете страни има ядрени глави, които са стационирани. И те смятат, че могат да се обединят. Ние смятаме, че тези две страни могат да се обединят както в Франция, така и с Обединеното кралство и а, да обединят от тези усилия именно пред съвета за сигурност на ООН да изкажат своята позиция, което би било изключително важно, тъй като до момента диалогът е ограничен. Тъй като към момента слушаме едни и същи гледни точки, които не се променят. Важно е също така в рамките на ООН да чуем и позицията на Русия и Китай по отношение на тестовете с ядрено оръжие, да се чуят и други гледни точки. Те трябва да бъдат чуди също така. И то имам предвид в рамките на ОНЕ. Също така е хубаво да бъдат разгледани и мерките за намаляване на риска 2010 година беше проведена в Норвегия конференция за преглед на, на договор за неразпространение. Много работа беше свършена тогава и е хубаво този въпрос отново да бъде повдигнат за тестовете с ядрено оръжие, провеждането на експлозии. Бих желала да се спра и на друга една среща, организирана през юни в Швеция на ниво външни министри. Там участваха също така и страни, които не са съюзници. Беше обсъден въпроса с договора за неразпространение? Какво може да се направи? Какъв е потенциала му? Всеки каза, имаме ли, имаме ли всъщност консенсус по документа? Съществува ли изобщо заключителен документ за конференцията? Явно за втори път ще се случи, че е, е, няма да има заключителен документ на конференцията по е, NPTA, т.е. конференцията за договора за неразпространение. А именно тази година ще се отбележат 50 години от а, този договор за забраняване на ядрено оръжие. Австрия и Ирландия, между впрочем, подписаха този договор. Не на последно място искам да а, посоча публичната подкрепа за премахване на ядреното оръжие. Над 80% от младежите са против ядреното оръжие. 80% това е невероятно да се види такъв голям брой младежи, които а, а, са против ядреното оръжие. Между впрочем, вече се говори и за връзката с, между ядрен, ядрения материал, ядреното оръжие и околната среда. Ами, пригладам да приключа с моето изказване и ще отговоря след това на въпросите. Благодаря за тази богата презентация. Марк Хипс, вие сте а, от Съединените щати в Карнеги Европа, работите в Германия. Ще бъде добре да чуем наистина от ваша страна а, изказване по тази втора част от а, нашата тема. Давам ви думата. Good morning. Um, I'm going to talk about... Здравейте. Аз ще се спра на един елемент от режима за договор за неразпространение на ядрено оръжие, който се обсъжда в момента. Тези обсъждания основно се провеждат в Виена, не тук в Брюксел. Ще споделя няколко факта в това отношение. Вие може би сте наясно с тях. За това се извинявам, ако не е нещо ново, но след това ще направя няколко коментара за това, считам, за що считам това решение за толкова трудно. На 9 март новият директор на борда по договора, на съвета по договора ще е, проведе заседание на този съвет, който ще е последния преди новата рамка в договора. Договор за неразпространението поставя рамката за това обсъждане. Знаете, че в Иран беше организирано едно посещение, където стана ясно, че са допълнително почистени последващите остатъчните материали след работа за, по преработка на уран. Тези материали и а, местоположението не са а, декларирани от страна на, Юра, на Иран. И в момента всички усилия да се извлече някаква информация от Иран а, за това какво се е случило са с неуспех. Трябва да се потвърди дали тези констатации сочат към необявен материал в Иран и че Иран не си сътрудничи с агенцията по тази тема. До момента това не е установено. Става въпрос за задължение на Иран по договор за неразпространението. В член 7 се посочва това задължение и Иран е част от договора от 1974 година. Членовете на съвета към агенцията считат, че те имат правомощието да изискат подобна информация от държавите страни по договора. Всичко това се развива в момента, в който Европейския съюз е, се позовава на механизма за разрешаване на споровете, който е част от съвместния план за действие. Този а, въпрос обаче, който ще се обсъди в Виена в а, съвета, всъщност не опира до ангажимента на Иран към агенцията, а става въпрос за договор за неразпространение. И тези два въпроса не трябва да се объркват. Защото тук става въпрос за правомощите на държавите страни по договора и а, други елементи, които зависят от членовете на съвета. Тоест, в рамките на тези обстоятелства, ако управителният съвет реши, че една държава нарушава своите задължения, обичайната процедура би била да се препрати въпроса към а, съвета за сигурност. Това все още не се е случило и не е ясно дали така ще се процедира. Европейския съюз има много важна роля в това отношение – 35 държави и страни в Виена обсъждат тази тема и голяма част от тях са членове на Европейския съюз. Председателстващия борда в момента е посланика на Швеция и на 7 ноември беше свикано до извънредно заседание, за да се обсъди темата, тъй като нямаше информация от Иран държавите членки на Европейския съюз направиха заявления по време на заседанието изцяло в подкрепа на секретарията по темата. Те се противопоставиха на заявленията, изказани от Руската федерация, която се отклони а, раз, а, противопостави на това мнение по две причини. На първо място, че става въпрос за материал, произведен преди десетки години и по някакъв начин няма значение за настоящата дискусия. И на следващо място, а, че трябва в усилията по договор за неразпространение и неговото обновяване да не се дискриминира Иран. Европейския съюз се разграничи от това ам, заявление и тук искам да подчертая с целите на нашата дискусия, че проекто препоръката на Европейския парламент, която разглеждаме тази седмица, има няколко елемента, които а, са особено относими към Въпрос. Ако разгледаме проекто точка 1, там се говори за важността на спазването на правилата като предварително условие за неразпространението на оръжие. Много от вас знаят, че Руската федерация неведнъж, особено напоследък, споменава, че този основан на правилата ред е западна идея, която задължава други държави да извършват, да предприемат задачи, които иначе не биха предприели. Секретариатът на агенцията, както и Европейския съюз, споделят, че агенцията е задължена от разпоредбите на договора да осигури спазването на декларацията на Иран. Друг един момент, който е в проекта декларацията и който има особено голямо значение. Точки от К до М. Там ще видите препратки и цитати за насърчаване на, Европе... на Съединените щати и Русия за спазването на неразпространението на ядрени оръжия, както Анджел вече спомена, е много важен елемент. В Виена а, се смятат, че и Съединените щати и Русия трябва да бъдат, да им бъде напомнено за всички тези елементи, както и разбирането за това как се определя дали една държава представлява заплаха по отношение на ядреното оръжие или не. В миналото имаше това взаимоотношение между Съединените щати и Русия, но в момента и двете държави трябва да бъдат ясно предупредени, да се отправи сигнал и да бъде създадено разбиране за това, че старата система вече не работи. От гледна точка на Русия няма заплаха в момента. Ето защо считам, че проекто препоръката, която разглеждате, следва да бъде изменена, за да се включат не само разоръжаване, но и неразпространението като въпроси, които участващите в конференцията за презглеждането на договора за неразпространение на ядрено оръжие също следва да разгледат. Важното тук е както казва и точка 1АА от вашата препоръка, трябва да се препотвърди ангажимента на Европейския съюз към съвместния план за действие. И това е една, един важен елемент, който може да допринесе за мирен начин на разрешаване на ам, въпроса с Иран, както и че задълженията в договор за неразпространение са основата на съвместния план за действие. Това не са два отделни елемента. Ето защо всякакъв вид споразумения – на Иран по повод на ядрената им програма с други страни следва също да спазват тези задължения. В Европа наистина се говори за това колко е важно да се запази съвместния план за действие, но аз искам да напомня, че има и други елементи, които трябва да се имат предвид в тази дискусия, като например допълнителните мерки, споразумението за предпазните мерки по договора за разпространение на ядрено оръжие. It has great experience. And the... Наистина, източника на нашите а, ефективно, нашето ефективно участие в преговорите не е а, задължително буквата на закона, а опитът, а, който имаме в Европейския съюз. Как обаче Европейският съюз ще използва своя опит, а, зависи от държавите членки, които трябва да решат това. А, също така се надявам, че тук а, има разбиране за това, че много често е трудно за 27 държави членки да решат какви са общите им позиции, особено по третия стълб, а именно а, използването за мирни цели. Има държави членки в Европейския съюз, които използват а, ядрена енергия по е, един успешен начин, а има и други, които не споделят гледището, че това е устойчив вид енергетика. Ето защо има трудности при постигането на общи позиции, които биха имали стратегическо въздействие. Но нека ви приканя да разгледате а, този конкретен случай, а, в който няма такъв проблем. 27-те държави членки съм 100% убеден, са съгласни а, по тази тема. Позицията е изразена през ноември месец в Виена. В подкрепа на секретарията това е консенсусна позиция. Нямаше гласове в Европейския съюз, които да са на различна позиция. Ето защо става въпрос за тема, която ви обединява и аз бих ви насърчил да използвате тази обединеност в дискусиите си с Съединените щати и Русия и да използвате обедеността си, за да настоявате за тези важни теми. Доктор Портела ще ни каже сега как вижда режимите за контрол на ядрени оръжия, какво въздействие биха имали в Европа и как може да се въздейства на световната ситуация. Благодаря. Аз също ще се изкажа на английски язик. Е, темата на моето изложение е специално за ролята на Европейския съюз в процеса на договор за неразпространение. Предстои конференция, знаете. Е, ще спра вниманието ви на онези въпроси, които не са, не бяха засегнати от преждеговорившите, е, в частност колегата, който току-що ви запозна с ролята на Иран. Първо, какъв е профилът, каква е характеристиката на Европейския съюз като страна по тези отношения? Четири направления. Най-вече първо допринася за разрешаване на кризи, свързани с разпространението на ядени оръжия. На второ място координационна роля по отношение на договора и за неговото просъществуване. По-нататък при даването на всеобщ характер на договореностите и освен това активно финансира с финансова помощ Европейския съюз програми за неразпространение и разоръжени. Е, една, една първоначална оценка на ролята на Европейския съюз в двете направления координация и разрешаване на кризи сочи, че Европейския съюз е, постига далеч по-добри резултати е, по отношение на координационната си роля, за разлика от преодоляването на кризи, свързани с разпространението. Това е първоначална оценка е разпространена през 2003 година, което съвпада с лансирането тогава на стратегията на Европейския съюз за неразпространение. До 2015 година е, се стига до почти диаметрално противоположна оценка. Европейския съюз току-що доказа себе си като ефикасно действащ партньор в преодоляването на кризата, свързана с Иран. Докато на конференцията през 2015 година, свързана с е, е, неразпространението, не се стигна до обща позиция. Тогава, можем да кажем, бяхме свидетели на провал. Така че ролята на Европейския съюз общо взето се разглежда като положителна, тъкмо защото координацията между държавите членки и техните крайно различни подходи по отношение на контрола на ядрените въоръжения се смята за фактор, за постигането на консенсус, който в последствие може да бъде експортиран, изнесен, така да се каже, в край на многообразната среда на договора за неразпространение. Сред държавите членки имаме ядрени сили, очевидно, като, като Франция. И също така категорични застъпници на ядреното разоръжаване, като Австрия и Ирландия и един голям брой държави, които се ползват с гаранциите за възпиране на ядрен удар в рамките на НАТО. Динамиката в конференцията е, е доста интересна. Европейският съюз внася позиции е, и работни документи в качеството си на съюз, на Европейски съюз, но и отделните държави членки могат да е, правят свои демарши което не възпрепятства държавите членки още повече да се включат в други групи, в това число инициативата за неразпространение и разоръжаване, в което са включени Польша, Холандия и Германия и всякакви нови, нови сформирования. Значи държавите членки са свободни да преценят дали да действат в рамките на ЕС или в други форуми или индивидуално. И така, какъв беше процесът на координация на европейската позиция по повод на предходната конференция? От 1995 година насам Европейския съюз изработва общи позиции по повод на тези конференции по договора за неразпространение. В подготовка за конференцията от 1995 година Европейския съюз излезе с обща позиция в обем една страница по същество. Същото за следващата конференция от 2000 та година. До 2005 година същественият дял на координираната позиция бе достигнал 4 страници обем, а през 2010 та общата позиция достигна своя връх като обем на съществените договорености е, в обем на 6 страници. В което сочи, че е, е, консенсуса, координацията между държавите членки се разраства като предметно поле. И какво стана през 2015? През 2015 нямаше обща позиция на Европейския съюз – а няколко изречения в заключение на съвет. Но знаете, има разлика между общата позиция, която обвързва държавите членки и заключенията на съвета, които нямат правна сила, са по-скоро политически обвързващи. Освен това, съдържанието на заключенията бе доста, доста по-слабо като формулировки. В сравнение с обичайното до тогава в координираните общи позиции на Съюз. И какво въпрос възниква? Какво да направи Съюза, за да укрепи процеса на неразпространение, да, да го подкрепи? Заявена категорично цел на Европейския съюз е договорът да бъде опазен в своята цялост. Още повече, че тази договореност по-настоящем е, е крайно уязвима, намира се в криза, а Европейския съюз поначало следва политиката на мултилатерализма или на, на многостранния подход в международните отношения. И, и съответно не би могъл да се отнася инак към договора за неразпространение. Та какво да се прави? какво да се прави, имайки предвид, че през 2015 година стана ясно, че Европейския съюз не е до край единен по отношение на ядреното разоръжаване. Вътрешната координация в търсене на консенсус следва да се запази. Процес много полезен, като потиква държавите членки да се споразумяват помежду си. В същото време Съюзът би следвало да подходи по-избирателно и, и да излиза с общи декларации, само когато те са подкрепени е, с единодушие на държавите членки и, и, и допринасят за международните отношения като цяло. При отсъствието на тези две условия Европейският съюз би могъл просто е, системно е, да подкрепя междинна някаква позиция е, в рамките на договора за неразпространение. Следващият аспект, който трябва да разгледа Европейския съюз, за да направи по-полезен принос, е е по-скоро препоръка на вниманието на държавите членки, от отделните, отколкото на вниманието на съвета. Значи да се, да се е, е, нам, намери някакъв модус вивенди. Of the 2015 disagreement. So there are basically um, two ways in which the ban treaty, which. Uh по отношение на договора, който предстои, впрочем, скоро да влезе в сила. Има два начина да се тълкува този договор, като съперничащ на договора за неразпространение или като допълващ го. Или най майкото като, като стимул за страните по неразпространението да потърсят стратегически план някакъв за разоръжаване. И подходът, предлаган от Швеция, може да бъде разгледан или характеризиран като вдъхновен от позициите на членовете на страните по договора за неразпространение, които са готови да вървят към разоръжаване. Общо взето, Европейския съюз би могъл да играе ролята на лаборатория за търсенето и постигането на консенсус, който да обхване по-широко уредбата в рамките на договора за неразпространение, но това пък пренебрегва обстоятелството, че е, многообразието е, в Европейския съюз е, се крепи на, на категоричния превес на страните под така наречеш, наречения чадър, докато в рамките на договора за неразпространение те, последните, са в мълцинство. И в двата формата имаме разнообразни позиции, но мнозинствата са от различен характер. Okay, thank you very much. Благодаря. Накрая доктор Ребека Джонсон, изпълнителен директор на института Акроним за дипломация за разоръжаване и, и председател на международната кампания за ядрено разоръжаване от 2017 година. Госпожо Джонсон, заповядайте да ни кажете преди всичко какво може да направи е, гражданското общество. Благодаря. Днес се обръщам към вас като горда европейка. Почти първия вод, който подадох като студентка през 1975 година, бе в референдума за членуването на Великобритания в Европейския съюз е, и трябва да ви призная, сърцето ми се къса, като гледам какво става днес. Обеждавайки се, че арогантни лидери играят политически игри, без да са обмислили до край последиците. Последици, които не непременно се поддават на техен контрол. Великобритания не биваше да напуска Европейския съюз, но това е факт. И ви моля да го имате предвид. Е, когато разговаряме за ядрените оръжия днес. Бях съм набелязала четири основни теми, но е, преждеговорившите засегнаха две от тях доста подробно така че мога да, да спестя известно време. Първо, за самия договор за неразпространение. Аз благодаря на Ангела за това, че е, ни запозна подробно с сегашното състояние на нещата, но аз съм участвала във всяко заседание на договора още от 1994 е, година, в това число разширяването на обхвата през 1995, та подготвителните срещи, че добре познавам процеса и бих искала да ви припомня – Договорът влиза в сила през 1970 година с пет тогава ядрени държави. И с обща численост около 40 000 ядрени оръжия, най-вече съветски и американски. 50 години по-късно числеността е спаднала до 13 800 по данни на шведския институт СИПРИ. Макар и повечето от тях все още да са руски или американски, сега имаме 9 ядрено въоръжени лидери. И подчертавам, лидерите държат ключа към тези въоръжения. Дали да ги употребят или не, е тяхно решение. Значи, независимо от намаляването на числеността, което разбира се следва да се приветства, от хуманитарна гледна точка почти двукратното нарастване на държавите, които разполагат с ядрени оръжия, повишава сериозно е, риск, риска от инциденти и въоръжени и ядрени конфликти. Ето тук виждате на екрана някои неща, които според мен се заслужава да се имат предвид. когато мислим по този въпрос за предизвикателствата. When the NPT was made, uh, permanent, but I... От 95-та година насам, когато договорът придобива постоянен характер. Аз тук бих искала най-вече да спра вниманието ви на шестия член от договора, като съдържа три елемента. Първо да бъде прекратена над преварата в ядреното въоръжаване. Сега, като че ли се връщаме отново към надпревара, пак между САЩ и Русия, не биваше да се допуска това, но е факт. И много чухме по този въпрос от Ангела Кейн, тук, е, току-що. По-нататък, ангажимента за разоръжаване. 50, е, 50 години ядрените държави следваше да се разоръчават, разоръжават и повечето етапи, жалони и така нататък, е, свързани с ядреното разоръжаване, е, в това число важните препоръки на Европейския парламент, възникват на дневен ред непрекъснато, но не се изпълняват от водещите страни и те трябва да бъдат водещи, тъй като те са фактическите ядрени сили. Значи така, това е контекста на, на този разговор. И, и разбира се, най-малкото президента Трамп и президента Путин в този контекст са твърдо решени или да нарушават договори, по които са страна, или да се оттеглят от такива договори, от, от правните режими, които дават възможност за преодоляване на тези е, е, проблеми. Ето това отново казваме. Контекстът, в който, както е, е каза Ангела, е, е, се въвеждат нови, усъвършенствани ядрени оръжия, бюджетът на Трамп – включва всички тези системи, които виждате на екрана и редица от тях с крайно дестабилизиращ ефект върху Европа, е, свръх звуковите носители, технология е, е развита като, като отбранителна, но, но сега тези въоръжения са изключително бързи, с непредсказуема траектория, след това имаме ново поколение, ново поколение ракети Крус от наземни установки. И двете страни, и Русия, и САЩ ги разработват. И, а, възникват такива нови въоръжения, които могат да излязат от строя. И още повече това са е, въоръжения с среден обсек. Е, които знаем още от 70 години насам, предполагат Европа да стане театър на ядрен въоръжен конфликт. Такива въоръжения, за които е, най-вече говорят Съединените щати, с нови е, бойни глави, W87, например, по-малки бойни глави казвате, добре, би било да не са 100 килотона, нали, както е сегашния Трайдънт на Великобритания и САЩ, 5-7 килотона. Но именно това е стратегията за разпространение на ядрените оръжия и придаването на един по-неспосредствен характер на тяхната употребимост. Тук вече е, не става дума за отбранителен възпиращ характер на ядрените оръжия. Оказва се, че лидерите е, са насочени към, към е, нападателни ядрени оръжия. Военните стратези също са против, между другото. Е, определено преосмисленето на ядрените оръжия като тактически. Оръжия за водене на война. Но те някак си трябва да се съобразяват с полудели политически лидери. Днес забравили историите, е, е, е, уроците на историята, уроците на студената война. Една ядрена война е недопустима. Те това сякаш забравят. Е, така че са нужни усилия за възпрепятстването, разполагането на нови ядрени оръжия в Европа е, по каквито и да било поводи. И обръщам вниманието ви на тези нови ракети Трайдън. Пентагонът признава, че се натъква на някои трудности от софтуерен характер. Това са нови рискове и нужни са също така категорични действия за е, повишаване на общественото е, е, съзнание срещу опитите Европейския съюз да се превърне в ядрен съюз. Ако се позовем на последната реч на президента Макрон. Нужни са нови усилия това число ново законодателство за укрепване на режима на неразпространение в качеството му на жизнено важна мрежа на взаимосвързани юридически е, е, е и, и, и е, инструменти, свързани с сътрудничеството за предотвратяването на ядрената заплаха. Накратко сега за договор за забрана по шестия член от договор за неразпространение. Абсурдно е, както понякога се прави, този нов договор за забрана да бъде разглеждан в противоречие с договора за неразпространение. Става въпрос за, за международно хуманитарно право, е, приложимо и по време на война. Е, поставяйки на преден план е, хуманитарните, гражданските аспекти. Договорът се гради върху договора за неразпространение, но е разработен да попълни значителните празноти е, на последния, особено що се отнася до разоръжаването, тъй като договорът за неразпространение не забранява употребата, производството и съхранението, макар и в преамбюла си да твърди, че целта е да се предотврати ядрена война. Договорът за забрана вече опирайки се на договора за неразпространение, изрично забранява употребата или заплахата за употреба на ядрени оръжия и всички свързани с това дейности по придобиване, притежаване, е, е, изпитване и прочие на ядрени оръжия като предпоставки за тяхната употреба. И това са главните забрани, които въвежда този договор. И в това число разполагането, съдействието и в контекста на глобализацията тази последната забрана за подпомагане или потикване по какъвто и да било начин на когото и да било да подхваща забранена дейност, се прилагат и за е, недържавните субекти. И страните са длъжни да изпълняват следващото договора по отношение на юридически и физически лица, намиращи се под тяхна юрисдикция или контрол. И при вече изпълнени две трети е, от е, подписите и, ратификациите, към края на тази година и скоро е, следващата договорът ще може да влезе в сила. Е, предвиждайки пълна елиминация, пълно премахване, с процедура за пълно премахване на ядрените оръжия, е, която може е, да бъде изпълнена от всяка страна по договор. И накрая, защо, защо договорите Договорите поначало са нещо толкова важно. А, Имам подготвен текст, който може да бъде разпространен микрофонът. I, I, I think I only had, had, had 10 minutes at this point. So I have a number of things that I hope they will be possible to talk. Председателят прекъсна докладчицата. И няколко думи за, за това, което могат да направят е, европейските граждани и, и парламентаристи за подкрепа на договора за неразпространение тази година и жизнено важната конференция по договора. Е, е, предвид всички тези крайно тревожни нови събития. Благодаря. Благодаря ви за много богатите, страстни, даже бих казала, е, изказвания, е, но понеже все пак тук е, не сме в учебно заведение, а в парламент, би било добре да дадем възможност на депутатите да се включат в този разговор. Социалисти и демократи, Свен Никса като докладчик наш да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Доста въпроси имах. Ще се опитам да задам няколко по-малко, обаче конкретни въпроси, за да имаме повече време. Сега, имайки предвид консенсната позиция на държавите членки, е, които представляват, разбира се, стълба в договора за неразпространение. Между прочим и външния министр от моята страна обсъждаше тези въпроси в съвета. И очевидно е, че всички тези въпроси се решават от изпълнителната власт, разбира се. Ние тук, ние сме народни представители, ние представляваме европейските избиратори. Съжаление, сме обвързани от консенсусната позиция на съвета и от техните заключения. И искам сега да се спра на а, стълба за използване на ядрена оръжие за граждански цели. Това е една малка част, която се презастъпва с цялостния дебат за неразпространение на ядреното оръжие, но все пак е самостоятелна част. Тя е свързана и с всички тези дискусии за климата. И разбира се, това са приоритетите, основните приоритети на нашия парламент за този мандат. Так, провеждаме такива дискусии. Разбира се, очакваме, наблюдаваме вашите дебати на конференцията за преглед на договора за неразпространението. Въпросът ми е по какъв начин този стълб за цивилно, за гражданско използване на ядрено оръжие се усъвместява с общите цели за неразпространение. Имам предвид а, а, това, че в обществото а, много често се а, е, гледа отрицателно на ядрената енергия или ядрената енергетия, енергетика за а, производство, за енергопроизводство и така нататък. И това е важен елемент, който е чиста енергия. И втори въпрос. Разбира се, усилията за стигматизиране на всички ядрени оръжия са очевидни. Тук имам предвид всички режими за неразпространение, но би било добре да бъдем предпазливи а, относно позицията на пете ядрени, големи ядрени страни, а, които да не създават двустранни споразумения с други нови ядрени страни, като например е, Северна Корея. Нали? Това не е начин Франция да подписва споразумения с Северна Корея. И въпросът е да запазим нашия алианс, нашия съюз. И би било добре е, всички тези ядрени страни да бъдат демократични и е, поемащи своята отговорност. И това, което каза госпожа Кейн, 80% от младежите, които са против разпространението на ядрено оръжие. Мен това не ме очудва, особено тук в Европейския съюз и много от правителствата, разбира се, се противопоставят също така на ядреното оръжие. Как, какво е обаче е общественото мнение, например, в други страни, ядрени страни като Русия и Северна Корея? Благодаря ви, крайната левица. колега, колеги, ако може да се придържвате към минута, минута и половина, иначе няма да имаме време за отговори. Благодаря, госпожо председател, благодаря за, на всички гости за техните интересни изказвания. Имам няколко въпроса към Анджела и господин Хепс. Забравих му първото име, малкото име. Първо, говорихте... Give us a rough breakdown of uh, what the US spend is and uh, what is the... Увеличаване на инвестициите, на разходите за ядрено оборудване. Може ли по-конкретни да бъдете по отношение на Штатите и Русия? Откъде според вас идват тези пари? Много често виждаме, че поне в Европа а, оръжейната индустрия всъщност полага доста усилия за цялото това движение за разоръжаване. Договора за забрана на а, ядрените опити. Смятате ли, че и други страни, освен щатите, ще се откажат от този договор и ще започнат с ядрени опити, т.е. да се разпространи тази тенденция. Четвърти въпрос. Общия план за действие. Към момента вие казахте, че една страна се отегли, щатите. Според вас, европейците ще продължат ли а, да спазват този план за действие? Положително ли е тяхното отношение към него, въпреки оттеглянето на щатите? И последен въпрос. Когато говорим за неразпространение на ядрено оръжие, спазване на правила или не спазване и така нататък, как вие виждате нашата роля в този, цялата тази схема. Екаре, благодаря ви. Две са позициите е, в света по отношение на договора за неразпространение. Единия лагер смята, че договора работи, другия лагер смята, че не работи. Лесно е да се подписват споразумения и това го виждаме. Но е, споразуменията се разпадат, те не се спазват. Това се случва и с Иран. Явно е много трудно да се спазват тези споразумения. До известна степен разбирам позицията на щатите. Запознат съм с дискусиите там по отношение на договора. Те се страхуват от това, че целият близък изход, а, изток, извинете, ще се въоръжи. Иран е само първата държава. Но да не забравяме Обединените арабски е, е, е, емирства, които също разполагат с ядрени глави. Пакистан изнася ядрена технология и така нататък. Така че въпросът тук е как можем да възпрем тази тенденция – когато се стигне до споразумение, то да бъде изпълнено. Явно дипломацията не е достатъчна, защото другата страна гледа по различен начин на ситуацията. Явно заплахата от ядрено въоръжаване ще се увеличава. Русия, Китай също се въоръжават. Е, използват се нови технологии, свръхзвукови ракети се произвеждат. Това означава, че девет е, е, бомбите вече са различни, които се използват 9 тона или 90 килотона. Преди 10-20 години се използваха в километри, а сега се използват десетки, десетки метри. Размерите се променят с оглед на новите технологии. И страните смятат, че ако разполагат с ядрено въоръжаване, те са в безопасност. Как можем да убедим тези страни всъщност да не продължат с разработването на нови ядрени технологии? Благодаря ви, госпожи, господин Сатори има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря на нашите гости. Винаги е много интересно да слушаме презентации по толкова важни теми, които са и много сложни същевременно. Наистина, доста съм изумен от аргументите в полза на гражданската употреба на ядреното използване. Всъщност ядрената енергия е един чист мотор, мотор за чиста енергия. И а, необходими са около 10 и повече години да се разработва а, ядрена, ядрени технологии, обаче не се загърба използването на разработването на тези технологии за граждански цели. И лобистите в ядрения сектор между впрочем, а, а, използват като претек Зеления пакт, за да продължат своята дейност. Аз не съм убеден, че а, ядрената енергетика за ми, мирни цели води а, неизменно до ядрено въоръжаване. Други са страните, като Израел, Индия, между впрочем, също а, разработват ядрена енергетика и то за мирни цели – и бих желал да чуя именно виждането на експертите по този трети стълб. Ако позволим на определени а, страни да, раз, да разработват а, гражданско а, цивилно оръжие, това означава ли, че те нямат право да използват ядрена енергетия за мирни цели? И дали това е съвместимо с договора за неразпространение? Разбирам, че в политиката, политиката на политическо ниво се водят дебати, обаче съществува ли реална несъвместимост? И ако да, какъв е, кой е члена? Именно международното право, за съжаление, е доста ограничено по отношение именно на цялата тази проблематика за неразпространение на ядреното оръжие. Благодаря ви. Thank you, Madam Chair. I have um, observation and a question. Благодаря ви. Имам въпрос и коментар. Първо, коментарът е свързан с ядрената, енергети... ядрената енергия в... за граждански цели. Така, и беше споменат Зеления пакт. Ако ние желаем този Зелен пакт да се увенчае с успех, то ние няма да успеем без ядрените централи. въглеводорода, между впрочем, се преобразува в електроенергия. Но това е много скъпо все още. Що се отнася до военното ползване на ядрената енергия, мисля, че а, опасността е много голяма в момента, защото ние толерираме Иран. Ние знаехме, както и вие а, потвърдихте, Иран не предоставят необходимите доказателства и елементи за това, че те не продължават с разработването си на военната програма. Затова смятам, че демократичните държави нямат право да позволят на страна като Иран да разработва военни оръжия на базата на ядрена енергия. Това е голяма клешка, която направихме със Северна Корея. И сега преминавам към въпроса си. В случай, че Иран не спазва задълженията си. И мисля, че американците са прави в това отношение. По какъв начин международната общност може да спре ядрената програма в Иран. Възможно ли е това? Със сигурност конференциите няма да помогнат. Благодаря ви. Благодаря ви. Ако сте съгласни, аз предпочитам, за съжаление нямаме толкова много, просто само 10 минути ни остават. А е, сега ще дадем възможност на гостите да отговорят. И имам няколко въпроса, свързани с... Е, имаме въпроси. Иран е всъщност следващата ни точка, между прочим на която сме посветили разискане, разискване. Така че предлагам а, сега да обърнем повече внимание върху въпросите за гражданското ползване на ядрената енергия. Вижданията са различни, както чухме. А, също така и позицията на младежите, а, както и млад... в Европейския съюз и извън Европейския съюз по а, въпросите свързани с а, а, ядрените оръжия, позицията на Штатите и Русия за насърчаване и разработване на техните програми, ядрени програми и както и въпросите за съвместимостта между договора за забрана на ядрено оръжие, както и договора за неразпространение. Мисля, че в рамките на 10 минути, които ни остават, именно да се съсредоточи върху тези основни въпроси. Нека да започне а, на Ангела и след това останалите. Благодаря за думата. Съвсем набързо. Когато говорим за стълба за гражданска употреба, нека подчертаем, че това е стълб изключително важен за развиващите държави. Изключително важен. Не става въпрос само за енергетиката – има, а, говорим и за изотопите за медицинска употреба, други елементи, които са свързани с цялата тази тема. Нека спомена един много важен аспект. А, президента Обама имаше идея за а, една серия от а, конференции на високо равнище за а, атомни и ядрени материали. А, имаше много преработка от високо обогатен уран с ниско обогатен уран и е, теми в тази е, тема и идеята да се съхраняват различните видове обогатен иран, както и по отношение на изотапите и така нататък. Много важно е всичко това, но за съжаление обаче проблема с всички тези идеи беше, че ставаше въпрос само за 15% от целия материал. Само този, който е в ръцете за гражданска употреба, а не за военна употреба. Така че нямаше как това да стане, но трябва да го обмислим. Какво се случва? Нещо много важно, защото много от вас вече споменаха Близкия изток. Когато говорим за други държави, които придобиват евентуално ядрени а, глави и ядрени материали. А, тук трябва да споменем Саудитска Арабия. Саудитска Арабия иска не просто да получи ниско обогатен а, уран, а просто да го обогатяват те, а, те самите. И те ясно заявиха, че заинтересуват от тази възможност. Това обаче е против международните споразумения. Не договора, но международните споразумения. За съжаление обаче бива подкрепена тази идея от Съединените щати. Аз мисля, че държавите членки също биха били против да, да дадат възможност Саудитска Арабия да започне своя програма за обогатяване на уран. Те искат да построят, не знам какъв брой, много голям такива предприятия в с Саудитска Аравия. Когато говорим за Близкия изток, обаче, Израел никога не е признава, че има я, ядрено оръжие, само че всички някак мълчаливо приемат, че е така. Говори се за 30 като брой, но а, трябва да има натиск върху тези Индия, Пакистан, а, Конго и а, Израел а, да а, се включат а, в всички споразумения. Тези мостове така не бяха изградени и това е работа, която трябва да бъде извършена. На, от друга страна, а, презида, президента Тръмп преговаря с. А, а, Демократична република Конго, все едно е ядрена държава. Нямам достатъчно време и нямам всички статистики в момента, но в отговор на вашия въпрос, информацията, която получаваме от тази държава, не е така пълна, каквато тази, която получаваме от другите. Благодаря много. Останалите искат ли съвсем накратко да отговорят на въпросите, които бяха повдигнати? Марк Хипс. Въпросът зададен от господин Миксер. It's important to keep in mind that the disputes over the third pillar are primarily Третия стълб върви най-вече в посока а, на разликата между държави, които считат, че има роля на Европейския съюз в а, разпространението и тези, които не считат, че е така. Но въпросите които вие повдигнати са, повдигнахте, са обединени в регулаторния режим. Неразпространението на ядрено оръжие е една от тези теми. Режим за регламентиране има. Анджела също спомена това. А, ядрената безопасност. Въпроси, които аз бих казал, следва да обединят повечето, ако не всички европейски държави разбирайки важността на това да има регулаторен режим във всяка една среда, в... без значение дали държавата е за ядрена енергетика или не. Друг един въпрос, в който има много голяма степен на обединеност в Европейския съюз, отколкото си дават темата, сметка е това. Анджела повдигна въпроса за Саудитска Арабия, което напомня на въпрос, повдигнат от друг депутат по-рано, а именно бъдещето на мирната употреба и връзката му с взаимоотношението между мирна и а, военна употреба. Един от аспектите, който научихме – от случващото се с Иран в последните 20 години е, че включването в един договор за неразпространение не се идентифицират в този договор а, възможности за мирна употреба. Какви са технологиите за мирна а, употреба? В Иран става въпрос е, е също и за цикъла на горивото тясно свързан с обогатяването на уран. Така че едно от нещата, които биха могли да се е, случат и определено Европейския съюз може да допринесе за това, а именно да се повдигне въпроса за обсъждане в рамките на договор за неразпространение за това какво представлява едната употреба за да може членовете по договора да опишат определените технологии и условията, в които те могат да се използват, които са признато е, за мирна употреба. И тези технологии могат да бъдат описани от държавите по договора, включително видовете технологии, които не са обосновани и са е, с вид, е, с характеристики провокативни никога не се е вървял в тази посока и считам, че Европейския съюз в своята уникална позиция и своите знания за този вид технологии може много значително да допринесе за този процес. Имаше и други въпроси, свързани с мирната употреба. Няма да мога да отговоря на тях сега, но това ще бъде накратко. Общия договор, съвместния до, план за действие е съвсем набързо. Европейския съюз а, не е безпомощен, но той трябва да е внимателен. правителствата в Европейския съюз и економическите оператори а, се страхуват от санкциите от Съединените щати. Това е проблема тук. И аз не виждам лесно решение в това отношение, но въпросът за бъдещето на споразумението. Споразумението работи от 5 години. Имаме 5 години, в които Иран не е напреднал. И а, проблемът ще бъде в близкото бъдеще, когато а, вече са а, окончателните валидности на това споразумение. Председателката се извинява, но а, за съжаление нямаме много време, затова трябва да ви прекъсна. И така или иначе предложихме да не се засяга темата за съвместния план. А, доктор Крала Портела. а всъщност между двете По повода на двете е, споразумения и връзката между тях, мисля, че трябва да се е, разгледат в контекст. Все пак знаем кое идва е, първо, кое е второ и в кой тек, контекст могат да се разглеждат. Благодаря много. По въпроса за разходите. Имам подробности от Нью Йорк Таймс. 23% увеличение за бюджета за нови ядрени оръжия, а не само поддръжка на стоящите арсенали на Съединените щати. Това е са данни за администрацията на Тръмп, не само за хиперсоничните и а, така нататък. Също така беше подчертано, че член 6 от договор за, за неразпространението трябва да се подчертае и хуманитарната употреба за употреба още от 2010 година и конференцията за прегледа и целият е договор за забрана на Ядре ядрени оръжия. това е споразумение постигнато 122 държави против разпространението на ядрени оръжия включително много от европейските държави. Ясно е, че това е част от режима. И ако имах повече време, ще я да се спра на въпроса как този режим се разви от 60 2008 година, от различните а, резолюции на съвета сигурност и така нататък. Така че договора за забрана ядреното оръжие от а, а, този момент нататък обхваща въпросите. И накрая, само по въпроса на господин Сатури, вие сте прав в това, което казвате. А, дати, които, данни, които идват от държавите всяка година, годин, годишните доклади от Париж по всички тези въпроси. Всъщност сега единствено и само Китай ам, говори за ново производство на ядрена енергия. С технологиите, които разполагаме в момента, знаем, че можем да подпомогнем процесите, свързани с, клина, с климата, знаем как може всичко да се промени. Никой не говори за преустановяване на а, ядрените електроцентрали, които в момента функционират. Просто се говори за неизграждане на нови. И наистина вие сте прави, че член четвърти се използва като механизъм за разпространение от редица държави и чисто и просто трябва да го признаем. И свободната зона в, Близкия изток е именно един от тези трудни въпроси, които ще бъдат разгледани, когато държавите по договора се срещнат в Нью Йорк. Благодаря на всички за всички бележки, изказвания. Ще можем да обсъдим всичко това в резолюцията. Надявам се, че а, ще можем да се изправим а, с времето. Наистина много беше напрегнато с тази а, толкова важна и толкова предизвикваща интерес тема, но все пак успяхме да се вместим.